Meine sehr verehrten Damen und Herren, Уважаеми госпожи и господа, откривам днешното заседание и поздравявам много сърдечно заместник председателя на комисията, комисарят, който отговаря за въпросите на правосъдието, която заедно с нас ще участва в структурирания диалог – който ще проведем, ще говорим за актуалните е, законодателни процедури и законодателната програма на комисията. Госпожо Рединки, имате думата. Дами и господа, уважаеми колеги, много се радвам, че съм тук днес е, за да говорим за толкова важните досиета за европейския бизнес и за гражданите. Искам да ви представя тези досиета и за, по този повод и поради необходимостта да се справим с кризата, голяма част от нашата дейност са предложенията, така наречени справедливост за растеж. Брюксел едно, може би и правосъдие за растеж. Комисията прие пакета в края на 2010, много важна реформа за единния пазар и за е, темата правосъдие, защото става дума да се е, намалят допълнителните разходи и да се сведе до минимум несигурността за гражданите и за бизнесите. Първо, имаме предложение е, за премахване на процедурата е, екзекватурната процедура, освен в изключителни случаи, защото в момента знаете, че се отнема тази процедура поне 12 месеца. И в е, немалка част от случаите се е, свежда тази процедура само до потвърждение на решението, затова предлагаме да се отмени, да се отмени тази процедурна екзекватура. И разбира се, да се дадат възможности обаче и е, да има защита, включително да има и гаранции за възможността да се избере е, съда и е, съответното право. Много от бизнеса, който влиза в трансгранични е, сделки и често избира е, да се постигне решение извън съда при спорове. Но, за съжаление, решенията по такива споразумения много лесно могат да се е, пренебрегнат и след това се пораждат допълнителни разходи за съдебно преследване. За това ние търсим да има споразумение за уважение на тези решения и автономията на страните. Също така искаме да засилим силата на арбитражните решения и да се избегнат решения, срещу които не може да има възрешения. Защото много често подобни решения се нарушават именно от е, хора, които търсят е, вратичките, в които да сведат подобни решения, да ги направят невалидни. Това отново предизвиква разходи. Също искаме да засилиме и правната защита на европейските граждани в света да дадеме и равен старт на нашите компании в света, когато вършат бизнес извън, извън Европа. Така че Рим 1, регламента Рим 1 има за цел да има повече ефективност. И между другото, работата на вашия докладчик господин Цвивка миналата година бе много важна стъпка в нашата подготовка за ревизиране на Рим 1 очаквам да си сътрудничим с него отново по това досие. Вторият е, елемент е възвръщане на дължими суми. Ще дадем законодателно предложение за улесняване на възвръщането на такива суми трансгранично. Искам да въведем нова самостоятелна европейска процедура, европейска заповед за замразяване на банкови аварии, защото така ще може да се възвърнат неизплатени дългове и да се намалят разходите и забавянията при правни процедури. Също ще се намали несигурността при трансгранична търговия. Бизнеса е, трябва да има стимули да върши е, сделки трансгранично, което не се прави, или поне недостатъчно се прави е, днес, толкова колкото би могло. Ще очакваме становището на парламента и искам да благодаря на докладчика за проекто доклада по тази тема. Мога да ви уверя, че предложенията, които идват от е, доклада, ще бъдат отчетени от нас. Третият елемент на програмата Правосъдие за растеж е европейското договорно право. Това е стратегически приоритет за комисията тази година и целта ни е да приемем предложение за правен инструмент е, през е, последните три месеца на 2011 Добре, напредваме по тази тема. Има експертна група по договорно плаво. Тя подпомага комисията за разработване на текста за инструмента за договорно право. Много е напреднала вече и се надяваме, че през април ще приключи работата си. Знаете, че има публични консултации от юли 2010 приключиха 2011 през януари. Около 300 реакции има. Много голям брой, което показва и широк интерес за нашето начинание. А също така и картината се очертава да е много разнообразна, но в много коментари се изтъква факта, че нещата не могат е, още дефинитивно да бъдат е, преценени, защото твърде още общо се говори по темата и няма конкретни предложения. Но, както казах, е, експертите са на път да приключат работата си през април. Ще сложим на мрежата тяхната работа, техния документ веднага, щом го имаме. И искам да благодаря на Европейския парламент за неговия принос. Госпожа, благодаря и на госпожа Уоли за качеството на проекта доклада по Зелената книга за европейското договорно право. Знам, че и други депутати са подали много ценни изменения в допълнение на доклада и е, вашия принос е много важен и определено ще го използваме, за да изработим един правен инструмент, който възнамеряваме да представим през есента. Въпроса е за наследството. Предложението за регламент за наследството е много деликатна и сложна материя. Абсолютно спешно е необходимо да имаме трансгранично сътрудничество. 450 хиляди случая на наследство трансгранично на година имаме и гражданите се сблъскват с много дълги процедури, неясен изход, много големи разходи и е, просто много голяма разлика в разпоредбите. Регламента, който предлагаме, е, се опитва да се справи с тези трудности, хармонизира е, правилата за приложимото право, като използва понятието постоянно местопребиваване като фактор, като показател за връзка. Също се разгледат въпрос за разводите и имуществото. Защо е, за да може да е ясно, че въпросите на наследството се решават от един съд, независимо къде се намира имуществото и съответно отговарят на един закон. Също Въпроса за автентичните документи и разпоредби, издадени в една страна, да бъдат признавани в друг... останалите страни. Това ще спести много усилия и време на гражданите и смятам, че европейския се... удостоверение за наследство е ключова иновация в този смисъл. Защото ще помогне на наследниците да действат и в други страни членки и е, именно гражданите по този начин ще разберат, че Европа им помага да си решават проблемите. Наясно съм, че проекто регламента налага промяна в е, съществуващите режими в някои от страните членки, но е, съм доволна от факта, че общата идея зад този регламент се радва на широка подкрепа. Е, знам, че вие ще дискутирате проекта доклада на господин Лехнер и се надявам, че бързо ще стигнете до съгласие по този текст, а и до съгласие с съвета, така че да можем да продължим ние с нашата работа по една тема, от която гражданите очакват да има решение. И сега предложенията, които бяха подадени миналата седмица. Един пакет е, мерки за повишаване на правната сигурност е, при е, международни брачни двойки за имуществените им права два регламента за приложимото право и за признаване и налагане на решения. Знаете, че има 16 милиона международни двойки, брачни двойки или е, регистрирани е, двойки, живеещи е, на, в съпружески отношения. Около 14 000 е, брака, голям брой развод или смърт в семейството на такива двойки и много правни въпроси се пораждат как да се раздели наследството на тези двойки много сложен правен въпрос е това по две причини. Материалното, вечното право при бракове варира много, много в Европейския съюз и е, частното международно право, което определя кое е валидното право в такива случаи, е, също е много различно. Резултатът е един кошмар за тези двойки и за техните наследници. Затова и комисията и съвет, е, съвета призова комисията неколкократно да направим нещо. Ето, по тази причина предлагаме текст да се решат тези въпроси и се разчитам на вашето сътрудничество да изведем до добър край този текст. И сега стигам до едни въпроси, които не са свързани толкова с гражданството, а са малко по-общи. Правото на колективни искове. Започнахме публични консултации в началото на феврари по, под отговорността на моите служби и с колегите Алмунио и Дали. Работим по тези досията заедно по простата причина, че искаме да има един балансиран, един хоризонтален подход. Консултацията се базира на една много обща дефиниция за колективните искове, като става дума и за искове за прекратяване на определено поведение и искове за компенсации за нанесени е, щети, т.е. компенсаторни искове. Консултацията е отворена и има за цел да потърсим един последователен подход. За момента няма взети е, решения дали да има законодателна инициатива или не. Ще разгледаме много внимателно становищата и искаме е, да стигнем в края на кращата до едно решение, което да допринесе за засилването на вътрешния пазар, да се отчетат е, положението на малките и средни предприятия и да се отчетат, разбира се, нуждите на потребителите. И преди да приключа, господин председател, бих искал да спомена още две неща, които знам, че пораждат много интерес във вашата комисия. Първо е въпроса за Хакската конференция за е, отвличане на деца. Знам, че госпожа Лолес и госпожа Хотела са най-заинтересовани е, по тази тема от вашата комисия. Изключително голямо въз... внимание отделяме на правилното използване на конвенцията от 1980 година от Хага. Знаете, че 80 страни са ратифицирали до момента. И в всички международни отношения, в които влиза комисията, ние активно е, рекламираме, така да се каже, е, присъединяването към конвенцията от 980 от Хага. И ще имаме едно съобщение за стратегията за правосъдие вътрешен план – където ще дискутираме не само Хакската конвенция, но и други е, важни въпро... международни въпроси. Е, като възнамерявам да започнем по-активна работа по този въпрос. И един друг елемент, който се интересува господин Белингер, това е обучението на специалисти от правната област на европейско ниво. Знаем, че единствения начин да засилим взаимното доверие между правните професионалисти в Европа – което знаете, че трябва да направим, е като засилим обучението и го подобрим. В момента по Лисабонския договор имаме повече правомощия по отношение на обучението а, по право и, и през септември а, ще имаме ще действаме по този въпрос. Направихме консултация. Унгарското председателство е, проведе една конференция преди две седмици в Будапеща. И искам да видя резултатите от консултациите, от конференцията и от сътрудничеството ни с тези от вас, които се интересуват от тази тема, да ги огледаме, за да започнем една дискусия – да си изясним какви са приоритетните области, които да бъдат подпомогнати от дейност на европейско ниво. Защо казвам това? Защото основната отговорност за обучението на правните специалисти в края на кращата си остава на страните членки и техните съответни ресорни организации. Но на европейско ниво ние можем да ги подкрепим. И за да бъде тази подкрепа ефективна, трябва да дефинираме приоритетни области. Това е, което исках да кажа, господин председател, най-общо и знам, че депутатите във всички случаи ще искат да зададат въпроси. Благодаря, госпожо комисар, за обстойното представяне. Още в самото начало на годината господин Барозо подчерта, че ще заложи на ресора на правосъдието. Този ресор стана особено важен по отношение на законодателната дейност и затова бе важно да бъде отчертан като отделен ресор, а не да бъде слят с вътрешните работи. Има доста желаящи да поставят въпроси и давам първо думата на господин Белингуер. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря и на госпожа Ретинг за изложението й. Благодаря на госпожа комисаря и за изложението и във връзка с колективните искове, процедурата за екзекватура и договорното право. Това са клонове на правото, които са много важни и за нашата комисия и по които водим разисквания. Ще се спра върху проблема на правната култура Европейският парламент е приел редица резолюции във връзка с обучението на юристи в Европа. Ще се спра върху следното способността да осъзнаем, да очертаем разликите между правовия ред на отделните европейски държави, проистича единствено от способността ни да споделяме информация, да споделяме знания – трябва също да предприемем радикални промени в обучението по право в университетите и да дадем възможност на съдиите да участват в обучения на европейско и международно равнище. Искам да очерта, подчертая, извинете също така, че трябва да се запознаем с чуждото право. Това трябва да стане част от правната култура в Европа. Как можем да постигнем такива знания? Чрез контакти на европейско ниво. Само така ще можем да инициираме промени в обучението по право и да отговорим на нуждите на практикуващите юристи и на техните клиенти, както и на нуждите на пазара на правни услуги. Във връзка с всичко това, Европейският подход към обучението на практикуващи юристи трябва да вземе предвид различните традиции на обучение в европейските държави, както и различната специфика на работата на практикуващите юристи, в зависимост от конкретната ситуация в държавите членки. Особено важно е да наблегнем върху практикуващите юристи, когато изграждаме обща европейска правна култура – казвам практикуващи юристи, като имам предвид не само съдиите, но и всички останали. Инициативата за общо обучение на практикуващите юристи в Европа трябва да е само част от една обща по-голяма инициатива. Трябва да използваме вече съществуващите национални мрежи и образователни институции. Трябва да установим също пряка връзка с националните съдебни системи и националните съди, за да постигнем по-дълбоко разбиране на различните правови редове. Това е от особено голямо значение за създаването на обща европейска правна култура. Трябва редовно да се организират форуми, на които съди от различни нива на иерархията, както и с различна специализация, да могат да провеждат дискусии по най-новите промени в законодателството, както и по противоречиви от правна гледна точка въпроси. Така ще се установят структури на комуникация и сътрудничество в дух на взаимно доверие и разбиране. Смятаме, че този процес на комуникация и установяване на взаимно доверие може да бъде подпомогнат от практикуващите юристи и от университетите. През 2010 година, през юни месец, парламентът прие резолюция за обучението на работещите в съдебната система. В тази резолюция ние поехме ангажимент да приемаме мерки в духа на Лисабонския договор и да си сътрудничим за постигане на промени. Парламентът направи списък на вече съществуващите национални програми за обучение, за да очертае най-добрите практики в тази област. Комисията също излезе с, с свое съобщение, или по-точно ще излезе с такова съобщение в бъдеще. Парламентът смята, че тя може да разчита на опита на парламента. Що се отнася до вече приетите от нас резолюции, то те очертават основните области на правно обучение и обучение на работещите в съдебната система. Първо, трябва да използваме вече съществуващите национални институции. Трябва да използваме и опита на съдиите. Най-добрите обучители на съдии са практикуващи съдии. Университетите и националните компетентни органи също ще изиграят своята роля в очертаването на най-добри практики. Трябва да използваме и най-добрите практики на държавите членки. като например децентрализираното разпространение на знания. Някои държави вече прилагат подобни практики, като например Франция. В Холандия също е създадена мрежа за обучение на съдебни служители. Подобна програма се осъществява и в Италия. В тези две държави също се прилага децентрализиран подход, най-вече в Холандия. И опитът на тези държави показва, че можем да използваме ограничените средства, с които разполагаме, за да постигнем максимални резултати. Би било целесъобразно също така да проведем изслушване с участието на национални образователни институции. Предлагам това изслушване да се проведе това лято ще можем в рамките на дискусията да очертаем най-добрите практики и възможностите за тяхното прилагане на ниво Европейски съюз. Така ще можем да разработим пилотен проект, който да бъде координиран най-малко от две или три, повече национални образователни институции. Този пилотен проект може да има за цел обмена на знания между отделните съдебни системи, отделните системи на юридическо образование. Той ще допринесе и за запознаването с чуждите правни системи и правови редове. Като се има предвид, предвид бюджетните ограничения, можем да провеждаме обучението по интернет, например. Целта на проекта ще бъде да се използват обучителните традиции изградени в отделните държави членки и да се укрепва диалогът между практикуващите юристи в отделните държави. На трето място ще упомена и предложението си за участието на съди с различна специализация и от различни нива на съдебната иерархия в обмен и в взаимно обучение. Председател. Благодаря. Колежката Лихтенберг има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, благодаря за вашето експозе. Ще задам някои въпроси към това, което казахте. Ще започна с последната точка, свързана с Хакската конференция. По въпросите на отвличане на деца. Аз лично смятам, че по тези въпроси би трябвало да постигнем колкото е възможно по-широко съгласие, тъй като много държави са пряко засегнати. За мен остава открит следния въпрос. Франция се опитва да поеме по свой път. Така че Бих ви помолила да ни кажете как гледате на този така чисто френски път. Дали той не е контрапродуктивен? Дали всяка държава ще трябва да поеме по свой собствен път? Защото това според мен е погрешен подход. Е, проблемите не приключват на границата на Франция или на някоя друга държава член. Децата не остават е, в рамките на една държава в този случай? Не трябва ли да положим е, максимални усилия да включим Франция като една особено важна държава в този случай, която може да изиграе ролята на двигател за придвижване на едно решение в интерес на всички държави членки? Моята колежка Хайди Хаутала също се интересува много от този въпрос. Многократно сме обсъждали този проблем и смятаме и двете, че са необходими експедитивни действия. Що се отнася до малките държави членки, аз смятам, че те ще имат е, естествено много по-големи проблеми, тъй като в държави като моята няма чак толкова много е, юристи, е, колкото в големите държави. Дали е, не би трябвало в крайна сметка да се направят, така да се каже, групи е, между е, юристи, е, които да изготвят експертни оценки на базата на близостта на съдебната практика и законодателството в отделните страни, за да може да се процедира по-бързо. А, освен това, по отношение на договорното право, наистина смятам, че е, принципа, който вие застъпвате е много интересен. Но всяка държава така и така е склонна да смята, че е, нейното е, разбиране на правото и нейното законодателство би трябвало да бъде водещо, защото то е най-добре премислено и най-полезно за всички. И точно по тази причина ние се спираме на някои особени форми на е, договорното право в този случай, да кажем във връзка с е, взаимоотношенията между стопанските субекти. Вие говорихте за ползата за представителите на економиката, на предприятията, но аз мисля, че би трябвало да мислим и за ползата от гледна точка на потребителите. За мен лично е по-трудно да се поставя на мястото на едно предприятие, но е много естествено да се поставя на мястото на потребителя. Естествено, че и предприятията в никакъв случай не бива да бъдат пренебрегвани и търговските взаимоотношения също. Но потребителите и бих казала законния бизнес трябва да бъдат е, на преден план, когато е, водим консултациите помежду си с съвета. А когато говорим за правата върху интелектуалната собственост, е, винаги сме отчитали огромния проблем за представителите на е, културата, на художници, артисти и така нататък в Европа. Тези е, професионалисти така и така е, работят е, в много по-голяма степен на трансгранична, на международна е, основа и би трябвало при всички положения да отчитаме техните интереси и права от гледна точка на договорното право. Много е, често в Австрия се обжалват решения по пътя на Цесио Легис. Предполагам, че това не е само австрийски специалитет. Предполагам, че подобни проблеми има и в други държави. Така че би трябвало, според мен, да мислим и за тази професионална група, която обсъждаме въпросите, свързани с договорното право. Колегата Цвивка има думата сега, казва председателят. Аз, господин председател, ви благодаря. Госпожо комисар, впечатлен съм от представената от вас работна програма и от е, точността е, и прецизността на основните въпроси, които вие изложихте. Вие започнахте с е, Брюксел 1. Да, това е изключително важно, макар че сме в етап, на който ще ни бъде по-трудно да говорим за подробности и да навлизаме изобщо в дълбочина. Може би на следващото заседание ще направим това. Вие не споменахте нещо, което според мен е много важно. Говорим за правна култура, за значението на е, обучението и образованието и повишаването на квалификацията на магистратите. Това, което е особено важно, е гражданите да бъдат информирани информираността на европейския гражданин би трябвало също да бъде една основна цел. Аз знае, че вие вече сте работили по този въпрос и за това според мен ще бъде много важно вие да поемете инициативата за изготвяне на едни насоки от гледна точка на информирането на европейските граждани. Да кажем по въпросите свързани с регламента за е, сключване на бракове с международен елемент и други подобни теми, които засягат е, голям брой европейски граждани и които са пряко свързани с е, техния живот, с имуществените въпроси, които ги вълнуват, да кажем, в областта на наследяването. Също може да се поеме инициативата за подобна информационна кампания и това може да стане в рамките на един електронен портал. Благодаря. Давам думата на а, госпожа Рехнарин. Благодаря ви и аз бих искала сърдечно да благодаря на госпожа комисаря за ясното точно представяне на работната програма на комисията. Ще се обърна към вас, госпожо комисар, с един конкретен въпрос относно европейското договорно право. Начинът ви на работа винаги е бил много силно ориентиран към добавената стойност на европейското законодателство за европейските граждани. Във връзка с това проявявам особен интерес към вашата позиция относно европейското договорно право. Моето впечатление е, че Европейската комисия прекалено бързо работи в тази област, прекалено бързо се стреми към постигането на конкретни решения, като при това изгубва от поглед крайната цел какво имам предвид? Съгласно последните данни от таблиците с параметри за потребителския пазар, договорното право, или по-точно не, единствено договорното право поставя ограничения върху пазарите и потребителите. Има и още един аспект, който поставя значителни бариери пред международната търговия. Имам предвид езиковия режим, както и данъчния режим. Във връзка с това бих искала да ви попитам какво смята да предприеме комисията, за да укрепи принципа, който е залегнал преди всичко в Рим 1, принципа за премахване на бариерите – тъй като именно този принцип в момента, според мен, е доста застрашен. Бих искала също да ви попитам какви мерки смятате да очертаете във връзка с изработването на наистина добри оценки на въздействието, които да ни предоставят добри резултати, на основата на които можем да предприемем конкретни действия. Ще са ни необходими още десетилетия, докато изградим система на общо европейско законодателство в тази област, което да се ползва с доверието както на бизнеса, така и на потребителите. Колегата Карим. Uh, благодаря. Нека да ви благодаря първо, госпожо комисар, за това, че приехте поканата да дойдете да се изкажете на изслушването за договорно, европейско договорно право. Вашия принос на това е, изслушване ще бъде много интересен. Знаете, че аз и колегите ми имаме доста големи разногласия по тази тема. И е, това, че вие ще говорите на изслушването, показва, че сте готови да изслушате, дори макар и прекалено късно, всички страни на спора. Искам да засегна нещо, което вие днес не споменахте което се отнася до Европейския съд. Е, два коментара. Първо, съвсем конкретно, относно тяхното становище за нашето предложение за общностния патент. Въпросът ми е съвсем пряк. Какво се случва от тук нататък? на къде вървим от там, откъдето се набираме в момента. И второ, по-общ въпрос, е, ми е интересно да чуя вашето мнение. Е, Европейския съд е, вече се произнася по ред случаи и то с становища, които застават точно срещу законодателни предложения на нашия парламент. Примерно при е, изчисления на риска при застраховки и други теми. Смятате ли, че това е така? Тоест, е, съгласна ли сте с моята квалификация за решенията на съда? Госпожа Олис, благодаря. Благодаря ви много, госпожа комисар, за вашето изложение. Много ми беше интересно, че днес избрахте заглавието Правосъдие за растеж. Това много ми харесва. И смятам, че именно така добре се описват инициативите, които възнамерявате по Брюксел 1 за възстановяване на дължими суми и колективни искове и договорно право. Що се отнася до колективните искове, вие споменахте, че работите съвместно с комисар Албуния и Дали. Разбира се, е, другите елементи от политиката на правосъдие за растеж са е, и улесняването на достъпа до правосъдие. Е, тук се включва и въпроса за реша... альтернативно решаване на спорове. Ние си сътрудничихме с докладчика по тази тема и ще продължим да сътрудничим с вас. По договорното право в момента обсъждаме измененията към доклада в комисията и смятам, че тези изменения, подадени от колегите, като цяло са много полезни и показват и загриженост а и желание на мнозинството да продължаваме в тази посока. С оговорката, разбира се, че имаме нужда от повече информация, повече и по-ясна оценка на въздействието. Не се съмнявам, че това ще се покаже и в, ще се отрази в окончателния доклад. Много се радвам, че ще обърнете внимание на това, което нарекохте външните аспекти на нашата политика за правосъдие. Мисля, че е много важно да създадем едни правилни взаимоотношения с страните подписали Хакската конвенция, като не става дума само за конвенцията за отвличане на деца и много други конвенции. Госпожа Рихтенберг е, зададе един въпрос, който аз също ще преформулирам. Сега съвета е подписал Хакската конференция, е, е, Съюза, извинете, като съюз което означава, че комисията трябва да формулира политиката спрямо тази конвен... конвенция. И искам по някакъв начин да чуя вашето потвърждение, че именно точно това се случва. Защото това беше първоначалното намерение и именно това беше намерението на Хакската конференция, когато ние се присъединихме към нея като съюз, а не като отделни страни членки. И както казах, много ми хареса, че говорите за правосъдие за растеж. А също така става дума сега и за годината за европейското гражданство 2013. Вие чухте коментари от колегите и знам, че вие имате за цел гражданите да са в фокуса на вашата дейност и това трябва винаги да го повтаряме. Благодаря. Господин Балтазар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Рединг за много подробното изложение и за добрите насоки, които изложи в него. След публикуването на Зелената книга на комисията относно европейското договорно право, нашата комисия много активно работи в тази област, не на последно място, благодарение и на госпожа Лолис. Според най-новото развитие на нещата в тази област е решението, че трябва да се приеме правен инструмент, но не бива обаче да налагаме правен акт, без да сме запознати с волята на засегнатите страни. Успехът на този правен акт, разбира се, ще зависи от областите, в които ще се прилага. Възможни са и други инструменти, които да доведат до постигането на същата цел. което да, който да доведе до неотменна защита на правата на потребителите вече говорихте за една инициатива, запланирана за втората половина на 2011 година. Какви обаче ще са конкретните мерки, които ще предприеме комисията, за да постигне по-високо ниво на защита на потребителите, както и да, за да тласне напред изграждането на вътрешния пазар? Имам предвид инструменти в областта на договорното право. Председателят, благодаря señor presidente. señora vicepresidenta y комисария. Благодаря, благодаря на заместник председателя на комисията. Господин председател Ленар каза, че е добре да сложим всички отговорности за правосъдието в ресора на един комисар. И от това, което чуваме днес сутринта от вас, получаваме ясно доказателство за това как могат да се постигнат решения в въпроси, които засягат различни области на политиката. През есента тази година ще трябва да се вземат важни решения и Безспорно стандартите на различни страни трябва да се сближат, като оставам не само за частното, но и за наказателното право. Аз съм казвал това и преди, но искам отново да повторя. Знаем, че има трудности при случаите на развод, за разделяне на имотите, за родителските права на децата, когато двойката е международна, примерно в Испания и Белгия, двете системи, които действат, са напълно различни. Ако единият родител е белгиец, другия е испанец, по белгийската система жената а, ще бъде обвинена в отвличане на децата, а в испанската система обвинението ще е напълно различно. И именно по тази причина се налага повече хармонизация. Не е въпроса да кажем едната система е по-лоша от другата. Просто си има правни проблеми. И те са много сложни освен това има и съществува и принципа на субсидиарност, който е изключително важен за съществуването на Европейския съюз, който от друга страна означава, че трябва да има надежна съдебна система, но трябва да се търси начини да се избегнат подобни разногласия в системата. Затова искам да препоръчам на госпожа комисар, моля ви, бъдете смела, продължете да се, продължете да се борите с тези проблеми. Разбира се, ние в парламента можем да решаваме е, и да даваме предложения, но най-големия проблем е в съвета, когато трябва да се постигне съгласие между всички страни и ченки, когато всяка смята, че нейната правна система е най-добра. Затова, госпожо комисар, ви пожелавам успех и смелост. Госпожо заместник председател на комисията, имате думата. The... Целта и отговорността на комисията тя да действа като честен посредник, честен посредник между съвета и парламента. Ето това се опитвам да направя в работата си. И мога да ви кажа, че до този момент успях да постигна доста добър напредък на ниво съвет, поради една проста причина, а именно – всички осъзнаха, че нищо от това, което правим в момента, не можехме да постигнем преди влизането в сила на договора от Лисабон. След влизането в сила на договора от Лисабон вече разполагаме с много нови инструменти. Но въпреки това трябва да направим още много, за да постигнем истинско равновесие. Съветът осъзна това. Много се гордея, че първото ни бебе се роди точно 9 месеца след приемането на договора от Лисабон. Имам предвид процесуалните права в рамките на наказателното производство, свързани с осигуряването на писмен и устен превод. Държавите членки много бързо успяха да постигнат напредък по този въпрос. За пръв път приложихме и процедурата на засиленото сътрудничество в областта на бракоразводните производства. Само за няколко месеца 14 държави членки заявиха своето участие в тази процедура. Виждате, че можем наистина да работим бързо. И нека още веднъж подчертая колко важно е това за европейските граждани. В днешно време те се чувстват несигурни, когато пресичат границата на родната си страна. Чувстват се дискриминирани трябва да им дадем ясни гаранции за спазване на правата им на цялата територия на Европа, независимо от това какво желаят да правят в отделните държави. През 2013 година ще бъде обявена годината на европейския гражданин. Тогава бих искала всички ние да надскочим своите прерогативи и да обясним на гражданите какво конкретно може да направи Европа за тях. До тогава трябва да вземем конкретни решения. Ето защо толкова бързам. Искам през 2013 година всички ние да представим конкретни резултати на своите граждани. Да им кажем, ето, вижте сега, когато парламентът разполага с нови инструменти, той вече направи много за вас в различни области. Прие много инструменти, които решават вашите проблеми. Ето за това работим. И един от проектите ни в тази област е изграждането на портала за електронно правосъдие. Целта ми е той да бъде предназначен не само за практикуващите юристи, но и за обикновени граждани. Ще работим за това на този портал да се публикуват а, достъпни, разбираеми материали. Но преди да стигнем до този етап, трябва да приемем необходимата за целта нормативна рамка. Всичко, което изложих а, в самото начало, са все конкретни мерки, които трябва да предприемем, за да могат гражданите да осъзнаят, че Европа наистина работи за тях. В началото споменах, че разчитам на Европейския парламент и по-точно на неговата подкрепа в областта на обучението на служителите в съдебната система – и мислех в този момент за господин Берлингвер, който наистина е, има много голям опит в тази област и би могъл да ни сътрудничи. Трябва да подпомогнем държавите членки, трябва да подпомогнем съсловните организации на юристите, да постигнат своите цели в областта на обучението. Всички трябва да работим заедно, за да разработим максимално добри пилотни проекти в тази област. Можем, разбира се, да използваме по по-ефективен начин и съвременните технологии, за да постигнем по-добра комуникация. Госпожа Лихтенбергер говори за Хакската конференция и въпроса за специалния подход, приложен от Франция. Госпожа Лолис също направи коментар по този въпрос. Всички знаем, че що се отнася до отвличанията на деца, международните осиновявания и редица други въпроси от тази област, те са изключително деликатни. Затова особено важно е да поемем нещата в свои ръце. Прави сте, като посочихте, че Европейската комисия представлява Европейския съюз като цяло. Няма съмнение в това. Поставихте въпрос дали би била противоречива практиката да допускаме държави членки да сключват споразумения с трети държави в области, които спадат към изключителните правомощия на Европейския съюз. Съгласно един от регламентите ни, държавите членки имат право да сключват подобни споразумения – те имат възможност за подобна практика при условие, че Европейският съюз им даде разрешение за това. Трябва да са на лице изключителни обстоятелства и обхватът на областите, в които се сключват подобни споразумения, е изключително ограничен. Разрешението за сключване на такива се дава само за определен период от време. Сключването на подобни споразумения трябва да осигури пълното прилагане на основните принципи в съответната конвенция. То е дадено вече на Франция. А що се отнася до Русия, трябва да насърчим нейното присъединяване към Хакската конвенция от 1980 година. Винаги съм настоявала за това. Една от причините, поради които бих искала да излиза комисията с съобщения за Външнополитическия аспект на правосъдието е именно това. Искам моят ресор да се занимава с този външнополитически аспект. но докато ситуацията все още не е напълно изяснена, трябва да се опитаме да маневрираме и да постигнем най-доброто. Все още не разполагаме с идеалната нормативна уредба, но искаме всички страни да я спазват и не искаме да ни се отнемат изключителните прерогативи в тази област. Бяха поставени много въпроси за договорното право. Това е една много сложна, но и много интересна материя. Не бива да я бъркаме с областта защита на потребителите. Директивата за защита на потребителите е нещо съвсем различно. Работи се по нея Надявам се, че скоро Европейският парламент ще постигне съгласие. Надявам се също така, че в скоро време парламентът ще се споразуме и с съвета по тази директива за защита на потребителите. В мой интерес е работата по нея да приключи максимално бързо, така ще знаем на какво да стъпим и на основание на приятия текст на директивата за защита на потребителите ще разработим и насоки за европейското договорно право. Но не искам двете области още от самото начало да се смесват. Разбира се, би било добре да се приеме обща европейска рамка за договорното право. Това би било добре за потребителите, които като че ли не могат да се идентифицират с вътрешния пазар. Същото въжи и за малките и средни предприятия. Много от мерките, които изложих, са насочени към подпомагане на малките и средни предприятия. Говорих за събирането на дължимите вземания – но малките и средни предприятия също не могат да се идентифицират с вътрешния пазар, не се възползват от неговите механизми, защото се опасяват от неблагоприятни последици. Ако приемем обща европейска рамка за договорното право, ще променим тази ситуация. Ще насърчим както потребителите, така и бизнеса да закупуват и продават стоки и отвъд границите на своите държави. Упростяването на системата ще насърчи както бизнеса, така и потребителите да се възползват от нея. Ако съществува една простичка система, то всеки ще може да реши дали да я използва или не. В никакъв случай обаче държавите членки не желаят максимална хармонизация на техните системи. Всяка смята, че нейната е най-добрата. Не искам да се меся в това националните системи ще продължат да съществуват. Какво предлагам аз? Предлагам обща европейска система, която да съществува паралелно, като альтернатива на националните системи. И ако държавата членка желая да се възползва от нея, нека го направи. Какво трябва да направим ние? които отговаряме за разработването на политиките на Европейския съюз. Трябва да гарантираме, че тази допълваща альтернативна система е максимално лесна за ползване и осигурява максимално равнище на правна сигурност. Така тя ще се превърне в нещо като запазена марка. И както бизнесът, така и потребителите с удоволствие ще се възползват от нея. За малките и средни предприятия най-накрая ще проистече правна сигурност, когато сключват международни сделки. Но от нас зависи дали тази альтернативна допълваща система – ще бъде максимално проста и ще осигури максимално ниво на правна сигурност. В никакъв случай не искаме да се противопоставяме на отделните национални системи. Просто искаме да предоставим на държавите членки втора альтернативна възможност. Всеки път, когато започнем нещо ново, и това сочи дългогодишният ми опит, хората автоматично казват не. И мисля, че е добър знак, ако всички в самото начало в хор извикат не. No. Когато започнах инициативата за роуминга, никой не беше на моя страна. Дори потребителите не бяха съвсем сигурни, защото правителствата на държавите членки им заявиха, че това е някаква лудост, измислена в Брюксел. Изплашиха ги с това, че стотици хиляди ще загубят работата си. Наистина бих могла да напиша роман някой ден по въпроса. А след това изведнъж всички казаха, о, защо не го направихме още преди 5 години. Ако наистина сме открити, използваме експертните си познания и знаем на къде вървим, ще постигнем успех. Опитвам се да работя максимално прозрачно, изисках предварителна информация и то в рамките на доста дълъг период от време 6 месеца вместо обичайните 6 седмици. Паралелно с експертната група работеше и група, представляваща заинтересованите страни. Всеки път, когато експертите излизаха с някакво предложение, заинтересованите страни можеха да се запознаят с него. Много сериозно подходихме и към оценката на въздействието. Това е абсолютно необходимо условие. Така че резултатите, които ще ви представя накрая, ще се основават на много солидна работа. Наистина много прозрачно подходих, може би дори малко прекалих но много добре знам докъде ще ме доведе пътят. Не бива да се притеснявате за това. Процесът е напълно открит, всеки може да го следи. Понякога обаче хората мислят малко бавничко – и именно такива хора ни казват, че прекалено много бързаме. Но трябва да сте доволни, че имате комисия, която работи и то работи бързо. Винаги сте се оплаквали, че комисията не прави нищо. Ето сега си имате комисия, която наистина работи, а вие се оплаквате, че сме ви прекалено бързи. Не искам да чувам такива оплаквания в бъдеще. who is uh, working on IPR, we are going to have правата на интелектуална собственост и авторското право. Ще обсъдим тази област този месец в комисията. Със сигурност ще участвам в разискванията. През изминалите години аз отговарях за този ресор. Сега това е ресорът на господин Барние, на Мишел. Много правилно посочихте, че тази област е обвързана с договорното право. Не казвам, че ако решим проблема с договорното право, ще решим проблема и с правата на интелектуалната собственост. Но винаги трябва да вземем предвид и допирните точки между две области, както и много различни елементи, за да си улесним работата. По въпроса за съда на Европейския съюз, мога да ви кажа, че съм негов почитател. Ако през всичките тези десетилетия Съдът на Европейския съюз не бе допринесъл за развитието на европейското законодателство. Дори в моменти, когато ние не бяхме способни да направим това, то днес нямаше да се намираме на етапа, на който се намираме. Така че благодаря на всички членове на Европейския съд, които участваха в този процес през всичките години. Решението за създаването на съд за европейските патенти и патенти на Европейския съюз. Това е един много сериозен въпрос, който ще оставя в ръцете на Съда на Европейския съюз, както и в ръцете на колегата ми Мишел Барние. Той ще трябва да намери решението на този проблем. Говорихте за вземането предвид на пола при определянето на застрахователните вноски. В британската преса прочетох едни глупости, които наистина бяха ненадминати. Погрешна информация, погрешни данни бяха представени в тази публикация. Какво бе становището на съда? становище, което вече цитирах по една германска радиостанция и поне малко разсмях хората миналия уикенд. Казах, че а, сексът, игра на думи на английски, където секс и пол е една и съща дума, не крие никакъв риск. Аз съм жена но съм изложена на по-голям риск, Например, защото не се движа, а, с наднормено тегло съм пуша, пия алкохол. Но тези фактори нямат нищо общо с пола. И ето това постанови съдът. Съдът постанови, че полът не може да се прилага като критерии за определяне нивото на риск. Разбира се, той може да бъде използван като критерий, но освен него трябва да се приложат и други обективни критерии, каза председателят. Госпожа Рединг посочи, че полът е един обективен критерий. Но, господин председател, може да обсъдим този въпрос по-късно. ще проведа среща с директорите на управителните съвети на застрахователни дружества през есента на тази година, за да се запозная с техните критерии за определяне на застрахователните вноски и по-точно да се запозная с посоката, в която тези критерии ще поемат до 2012 година, тъй като това бе и срокът, който бе поставен от съда. И мисля, че това е един интересен въпрос от гледна точка на европейското законодателство. За пръв път съдът в свое решение относно Европейска директива приложи критериите на Хартата на основните права на Европейския съюз. Това е едно много интересно развитие в подхода на Съда на Европейския съюз. Така или иначе, очаквах в един момент да се позоват на хартата. Интересно е, че се позоваха на нея именно по въпрос, свързан с пола. Колективните искове и альтернативни възможности за решаване на спора – аз лично много се застъпвам за медиацията. Работим в момента да подпомогнем националните власти за прилагане на директивата. Имаше среща с националните експерти през януари. 22 страни членки бяха представени. 20 страни бяха е, са уведомили, дали са списък за съответните съдилища. 8 страни членки вече са транспонирали директивата в националното си право. И в момента приключваме с проверката за съответствието. Тогава ще се срещнем отново с страните членки. Моите служби ще участват в една конференция по гражданска посредничество, организирана от вашия колега Джаколино през април. Това ще бъде един много интересен момент на равносметка. Наказателно право и процедурни права е, Казах ви за първото бебе от Лисабон, т.е. първата директива след 9 месеца обсъждане. Успяхме, чудо е, нали, всяко бебе е чудо и ние успяхме така да произведем едно след Лисабон. И докато Работихме по а, правата на обвиняемите, т.е. всички елементи на процедурните права обърнах внимание, че има едно, едни е, допълнителни последици, т.е. правата на жертвите, в, за които нашите съдилища не обръщат достатъчно внимание. Затова реших, че трябва да направим пакет от законодателство и за жертвите. Е, значи да анализираме каква е тяхната позиция в съда. Е, имайте предвид, е, когато става дума за децата, става дума и за правосъдие, ориентирано към тях. Много е важен този елемент, когато се налагате да се появяват Международната заповед за е, защита също ще се появи на дневния ред. Ще представим предложение за е, заповед за гражданска защита. Ще можем да направим след това и заповед, да и постигнем решение за, наказател, за защита по наказателно право. Това с нашите намерения и смятам, че ще успеем да ги изведем до добър край. Ще ви представим всички тези предложения с анализ на въздействията. Там е проблема, защото съветът всъщност извършва оценките по въздействие. Не знам дали вие правите, понякога казва председателя, понякога, но не винаги. На нас са ни необходими много сериозни оценки на въздействието по толкова важни елементи от законодателните текстове, за да не повтаряме грешки от миналото. Затова мисля, че господин председател приключих с моето изказване. Много, много сърдечно ви благодаря, госпожо заместник председател. Ние много високо ценим е, вашата готовност е, да обсъждате с нас е, проблемите в нашата сфера и ценим и подхода и вашата активност при решаването на проблемите. Надявам се, че ще имаме възможност да продължим с нашия структуриран диалог. А сега, нека да започнем с гласуването. Става дума за точка 18 първо. Секретариатът обаче ми казва, че може би ще трябва да изчакаме няколко минути, докато е, е, се успокоят нещата в залата. Съобщение на е, координаторите. По отношение на първата точка Диана Валис, по отношение на колективните искове Лене, за имунитет е, е, на Джорджия Стуса с колегата Свивка и след това един доклад. Директива за свързване на различните регистри, е, колегата Лехнер и становище, по което вече сме взели решение. То се отнася до регламента за така, адаптиране на е, различни е, правни актове. Е, няма да се е, подготвя формално, е, формален доклад, но все пак ще се подготви един е, документ от е, наш колега. И така, сега преминаваме към точка 18. Става дума за предложение на нашата колежка Ева Лихтенбергер във връзка с е, искане на петиционната комисия, госпожа Лихтенбергер. Да, ние сме подготвили едно писмо след дискусия, която бе проведена, но все пак предвид на краткото на краткото време, с което разполагаме, бих искал да попитам колегите, има ли възражение. Колегата Стоянов искаше да вземе думата, но не по тази точка. Добре, за, против, въздържали се няма. Добре. И така, сега преминаваме към доклада на колегата Стоянов. Колега Стоянов, имате думата. Само една минутка. Искам а, първо да благодаря на всички хора, с които работихме заедно по този доклад с докладчиците в Сянка. Мисля, че свършихме една много хубава работа. И да направя само една техническа забележка в волтинг листите, които имате пред вас, в графата за мнението на докладчика по най-първото изменение номер 8 на господин Бодо, което ще гласуваме първо, има допусната техническа грешка. Мнението ми е, че трябва да бъде подкрепено това изменение. Благодаря ви много. Да, малко се позабави преводачката, очевидно е търсила текста, но е, го намерихме, да, плюс добре. А сега, така, е, е, гласуваме това изменение на господин Боду. кой е за, против, приема се. Въздържали се няма да броим, е, само накрая ще ги преброим при окончателното гласуване. Е, девето изменение, кой е за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. Десето изменение в две части. Е, кой е за първата част, кой е против, приема се. Втора част за, против, Струва ми се, че. Е, и така, нека да повторим гласуването. Кой е за втората част? Кой е за втората част? Сега кой е против? Единайсет, дванайсет. Не, отхвърля се втората част. Добре. Още едно устно изменение от господин Боду, но междувременно въпросът бе решен. Или какво? За трета част ли става дума? Не, не. Няма нужда да се гласува. И така, четвърто изменение. Моля, кой е за? Кой е против? Очевидно се приема. 11. Кой е за? Против? Приема се 12 за. Против. Приема се. Секретарията казва, че е прието. 13 Ниблер. Кой е за? Какво се случи? Трябва да повторим гласуването по точка 12? Не, всичко е наред. 13 Ниблер. Кой е за? По първата част. Е... Против. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против. Приема се. 14. Ниблер. Кой е за? Против. Приема се. 15 за. Против. Отхвърля се. 16 за, против, приема се 17 за, против, отхвърля се 18, кой е за, против, отхвърля се 19 за, против, приема се 5 за, кой е за? Против. Приема се. А, 20. Кой е за? Да, да, двама от либералите се въздържаха. 20 кой е за, против? Сега гласовете против по точка 20. Въздържали се? Приема се. 21 кой е за? Против? Приема се. 6 за, не, няма нужда да гласуваме. Да. Поне по... А, оказва се, че трябва да гласуваме. Първа част, кой е за? Против? Приема се. 11 на 10. И сега изменение 1, 7, 22. Мисля, че няма нужда да се гласувате. Не, по 22 ще гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Е, да, прие се. И сега вече крайното гласуване за цялото становище. Кой е за? Против? Въздържали се? Има два гласа против, има и повече въздържали се, но се приема. Приключихме с е, това становище, а сега преминаваме към следващия доклад. Викстрем. Нека да гласуваме по първо изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно, кой е за, против, приема се. Компромис 2, кой е за, против, приема се. Трети компромис за, против, приема се. Четвърти компромис за, против, приема се. 12. Лопес. Кой е за? Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. 14 за. Против. Приема се. Цялото становище сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се единодушно. Добре. Поздравяваме докладчика. Сега преминаваме към доклада Баду. Изменение е, второ. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Трето изменение за, против? Много ви моля, още веднъж, кой е за? Кой е против? Приема се. Четвърто изменение за, против, приема се. Двайсто изменение за, против, отхвърля се. Пето за, против. Много ви моля да повторим гласовете за изменение пето. Трябва да преброим. А кой сега е против? 12 на 10 е резултата. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. приема се. 8 за. Против. Приема се. 9 за. Против. Приема се. 10 за. Против. Приема се 11 за, против. Приема се 12 за, против. 12. Кой е за? Нека да повторим гласуването. Приема се. 13 за, против. Същото приема се. 14 за, против. Приема се 15 за, против. Приема се 22 за, против. Приема се 23 за. 23-то изменение. А сега против, отхвърля се. 17 за, против. Приема се 18 за, против. Приема се 19 за, против. Приема се. Едно изменение е отеглено, така че сега окончателното гласуване по становището. Кой е за? Против. 12 на 10. Приема се. Въздържали се няма. Добре. Прие се. И така, сега преминаваме към Следващият е, доклад е, Шаран Боус. Дълго разговаряхме по това становище на заседанието на координаторите. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири за, против, приема се. Устно изменение първо, за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против. Да преброим още веднъж. За. Гласовете за. 12. Кой е против? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Приема се. Десето изменение е за, против. Приема се. Устно изменение 2. Е за, против. Приема се. Дванайсто изменение е за, против. Приема се.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 Кой е против? Абсолютно ясен резултат. Отхвърля се. Категорично. Стигаме до 24-то. Не, до 20-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 21 за, против. Приема се. 21 още веднъж. За, против, отхвърля се. 101 за, против, отхвърля се. 22 за, против, отхвърля се. 102 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 103 за, против, Отхвърля се. 104 за. Против. Отхвърля се. 105 за. Против. Отхвърля се. 106 за. Против. Отхвърля се. 24 за. Против. Приема се. 25 за. Против. Приема се. 26 за. Против. Приема се. 108 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 109 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, отхвърля се. 31 за, против, отхвърля се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, отхвърля се. 34 за, против, отхвърля се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 разделно гласуване. Първа част за, против, Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. 43 за. Против. Отхвърля се. 110 за. Против. Бих казал отхвърля се. Да. 110 се отхвърля. Ще преброим още веднъж. 110. Кой е за? Против. 10 срещу 12. Отхвърля се. 44. За. Против. Отхвърля се. 111. За. Против. Приема се. 112. За. Против. Приема се. 113. За. Против. Приема се. 114. За. Против. Приема се. 115. За против, отхвърля се с мнозинство. Компромисно изменение 3 за, против, приема се. 117 117, 118, 119, 45, 120, 121, 122, 123, следва да се гласуват амблок. Но нека ги гласуваме по-отделно. 117 за, против, приема се. 118 за, против, приема се. 119 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 120 за, против,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 Приема се. 47 за. Против. Отхвърля се. 48 за. Против. Отхвърля се. 49 за. Против. Приема се. 50 за. Против. Приема се. 51 за. Против. Приема се. 52 за. Против. Приема се. 53 за против, отхвърля се. 54 за, против, отхвърля се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. 127 за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Компромисно 5 за, против, приема се. Компромисно 6 за, против, приема се. Преминаваме към ком... 57 за, против, приема се. 132 за, против, приема се. Компромисно 7 за, против, приема се. 58 за, против, приема се. 59 за, против, приема се. 134 за, против, отхвърля се. Още веднъж. 134. Кой е за? Мисля, че мнозинството е за. Против? Приема се. 60 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 62 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против,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 Приема се 74 за, против. Приема се 135 за, против. Приема се 75 за, против. Отхвърля се 76 за, против. Приема се 77 за, против. Приема се 78 за, против. Приема се 79 за, против против, приема се. 136 за. Има предложение за гласуване анблок на 136 до 142. Няма възражения. 136 до 142. Кой е за? Против? Приемат се. 80 за. Против? Отхвърля се. 81 за, против, отхвърля се. 82 за, против, приема се. 83 за, против, приема се. 84 за, против, приема се. 85 за, против, приема се. 86 за, против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против, приема се. 89 за, против, приема се. 144 за, против, приема се. 145 за, против, приема се. 90 за, против, приема се. 91 за, против, приема се. 92 за, против, Приема се 93 за, против. Приема се 1 за, против. Приема се 94 в две части. Първа част за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Приема се 95 за, против. Приема се 2 за, против, приема се. 96 за, против, приема се. 97 за, против, приема се. Окончателно гласуване. Кой е за? Ще преброим гласовете за. 14 за, против, въздържали се, шестима въздържали се. Поздравления за докладчика, който отсъства в момента. Госпожа Болс, наистина едно огромно становище. Правно основание. Точка 23. Госпожа Оденберг. Благодаря, господин председател. Ваванев, уния. Днешното становище и настоящото становище се отнася до много важна тема – ограничаване и забраняването на отглеждането на ГМО на територията на държавите членки. Това е една противоречива тема. Наскоро комисията излезе с предложение за преразглеждане на директива 2001 наклонена черта 18 Ресорната комисия е Комисията по околна среда и защита на потребителите. Има две възможности. Първо, и това е предложението на Европейската комисия, член 118 относно хармонизирането на вътрешния пазар. Предложението на комисията е да се позовем на този член. Другото предложение е да се позовем на член, отнасящ се до екологични въпроси. И по-точно на член 144, алинея 1. Възможно е директивата да бъде изменена и на основание на препоръките на докладчика от Комисията по околна среда. Госпожа Люпаш предложи да се предоставят на държавите членки конкретни възможности за ограничаване обхвата на разрешителните за отглеждане на ГМО с оглед ограничаване на неблагоприятните екологични последици. Онези държави, които не желаят на техните територии да се отглеждат ГМО, могат да се позоват и на етични аргументи. Те се позовават на такива, но Съдът на Европейския съюз не винаги ги приема. Пример за това е негово решение по дело, по което е била страна Полша през 2002 година ако се позовем на член 114, то няма да се промени нищо по отношение на разрешителните за отглеждане на ГМО, така както се прилагат в момента. Що се отнася до екологичните последици, то смятам, че трябва да се позовем на член 192, алинея 1 колегата Лехнер. Благодаря, господин председател. Често се сблъскваме с този случай. Принципни решения на съда има в това отношение, от които трябва да се ръководим във връзка с текстове за единния пазар. Тук става дума за корекции в директива във връзка с текстове за вътрешния пазар. В миналото беше 292 или 192. В този случай текста не е прият, не е включен в директивата. Забраната, за която става дума, е, забрана на рекламата на е, цигари и други тютюневи изделия, не е включен в директивата. Но същевременно тук е включен принципно текст за вътрешния пазар в член 14 там се посочват съображения, свързани с околната среда, с здравето и така нататък. Тоест, вътрешният пазар вече обхваща, така да се каже, и опазването на околната среда и здравето. И секретариатът на комисията би е, трябвало да се ръководи от разбирането, че този общ текст за вътрешния пазар, член 114, е, е водещ. Е, имаме технически проблем. Следващият е, ни оратор и гост вече чака, а именно това е господин Кампинус. И за това предлагам е, просто да се е, да оставим на текста по член 114. Госпожа Лихтенбергер, не желая да се впускаме в подробна дискусия, но по отношение на околната среда, ние сме тези, които всъщност желаем, така да се каже, да създадем правна основа във всички държави членки във връзка с опазване на околната среда и затова предлагам да запазим член 114. Добре. Ако предложението на докладчика се приеме за член 199, 192, тогава ще оставим този член, ако не, 114. Е, кой е за, против, кой е за? 9 Подкрепя това предложение. Кой е против? 6, 7, 8 против. Добре. Е, Онези, които гласуваха с за, са повече. Кой е за? Ако искате да повторим още веднъж гласуването и да преброим пак гласовете. Добре, в такъв случай предложението на докладчика се приема член 114. Сега стигаме до целия комплекс от доклади на господин е, Карем. Е, мисля, че бихме могли да гласуваме амблок неговите е, доклади във връзка с преработки и кодификации. Кой е за? Против? Няма гласове против. Добре, приемаме ги. И сега стигаме до господин Кампинус. Ще помоля някой от секретарията да покани господин Кампинес. Sí, Sì, vos grosse, grosse canzone.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 So. No, I think no, there will be probably no, no time. Today. Probably no, time. time. So you have to postpone this probably. Yeah. Okay. Not realistic. So, dann darf ich. И така, колеги, Поздравявам господин Антонио Кампинус, новия председател на службата за хармонизация във вътрешния пазар. Това е службата, от Аликанте. Ние се радваме, че господин Кампинос е сред нас. Това е една служба, която работи успешно. Честитим ви избора за председател на службата. Имате за кратко встъпление е, думата, а след това ще дадем думата и на нашите колеги за въпроси и коментари. Благодаря, благодаря на всички. Добър ден. Искам да благодаря на Комисията по правни въпроси и особено на вас, господин председател, за любезната покана да дойда тук и да говоря за работата на службата за вътрешния пазар и нашите представи за бъдещето. В момента се намираме в много важен етап на нашата служба. Много сме постигнали, но имаме още много да правим. Много сме благодарни на вашата комисия за интереса и за ангажимента, който показвахте през времето по въпроса за интелектуалната собственост. Вие сте винаги застъпвали идеята за обединение или хармонизация на политиката за интелектуална собственост и това е добре за вътрешния пазар. Но трябва да помним, че настоящата система е създадена през 90-те години. И в момента, ако се възползваме от натрупания опит, имаме втори възможност да обмислим някои въпроси, които са ключови за успеха на политиката и за държаването на тази политика през настоящия момент. Някой, преди няколко седмици Моят е, колега Бануа Батистели бе пред вас от Европейския патентна служба и сега ще допълня картината с е, презентация и за, включително и за предизвикателствата ни в бъдещето. А те са важни. Много е важно да се справяме с тях, не само които работи по тази тема, но и всички, които ще се занимават с економиката през 21 век, защото става дума за защита на търговски марки, на дизайн, на иновации и за развиване на творчество. Разбира се, тази тема е важна за много големите служби, за които всички марки са известни и по цяла Европа. А, е важно обаче и за малките компании, микро и малките предприятия, които са гръбнака на нашата економика, които имат големи амбиции и които искат да се развиват в условия, които ги благоприятстват. Важно е за защита на потребителите, които трябва да знаят, че получават това, за което плащат, а не е, ефтини или дори опасни копия. И ние, разбира се, в нашите бази данни съдържаме най-големите имена, но е, най-много място в базите данни се занима от малките и средни предприятия, от които зависи и бъдещето на европейската економика. За тези, които ни познават много добре, нека да ви представя малко нещата от миналото. Е, е, службата за хармонизация на вътрешен пазар е единствената агенция, която се занимава с въпроса за интелектуална собственост. В Испания, в Аликанте се намираме. През 1996 година започнахме да се занимаваме с европейска търговска марка и започнахме през 2003 година да се занимаваме с а, търговски марки. Около 700 служители имаме и 300 до 400 подизпълнители или временни служители, т.е. около 1100 души общо. Доходите ни е, идват от е, такси е, от наши потребители, т.е. независимо от бюджета. Знае се, че имаме много успех всъщност. Най-общо 180 милиона ни е дохода миналата година, който е доста над нашите разходи. 36 милиона излишък имахме миналата година. В предходните години преди е, с, съществените намаления на таксите за търговски марки имахме и дори по-високи доходи, е, а в момента по, постигнахме повишение от 10 милиона евро, макар че е, заявявките се повишиха с 10%. Над 40% от разходите са за персонал, 50% са за информационни технологии и горе-долу същата пропорция е, отива за преводи. Останалите пари са излишък. Ние сме едни от най-важните агенции, може би най-голямата агенция от към брой на персонала и доходи. Нашата мисия е да постигнем хармонизация на вътрешния пазар. И първата ни задача включваше да се управлява системата за търговските марки и за регистриране на дизайн. И програмата ни в момента има за цел да системата да работи дори по-добре. Работим с националните офиси в Европейския съюз и с е, много представители на институции за защита на интелектуална собственост по света е, включително и с агенциите на ОНН. Също така поддържаме тесни контакти с организации на потребителите. Някои от те имат е, статус на наблюдатели в нашите органи. Целта ни е да допринасяме полза на потребителите на търговски марки и да търсиме конверсия на нашите е, звена. Малко статистика. Търговската марка, е, програмата беше успех от е, самото начало. Доходите бяха дори много по-високи, отколкото се очакваше. Затова се целта беше да повишим и качеството. Първата година, когато започна да, да работи системата за търговски марки, по, получихме 44 000 заявления. И а миналата година се занимавахме с около 60 000 заявления и 50 000 е, заявления за регистриране на дизайн. Значи 22 месеца средно се отнемат за регистриране на търговска марка и 17 за дизайн. А миналата година е, заявленията бяха 98 години за търговска марка и до този момент е, времето за регистриране беше 26 седмици, т.е. една трета от е, времето, което отнемаше този процес 2004 година. 82 000 заявления за дизайн бяха регистрирани в рамките на 45 дни и освен това има прияти правила и имаме възможност да направим регистрация на дизайн за 48 час. 95% от заявките за търговска марка и 70% от заявките за дизайн се правят онлайн. През 2010 година агенцията успя вече да се справи с нарастваното търсене, който започна още от 1996 година и по-късно тази година, вероятно през август или септември, ще празнуваме получаването на 1 е, милион заявки за търговски марки. А, ние се опитваме да се справим с предизвикателствата. Знаем, че ще имаме и още много нови предизвикателства, които ще са както е, с вътрешни, така и с външни измерения. Трябва да е, имаме да съберем повече и знания за информационните ни системи. В момента сме разработили около 80 такива системи. Също така трябва да пре, преформулираме и политиката ни за персонала, особено за качеството на тяхната работна среда и също трябва да се справим и с изостаналите необработани заявки за подобряване на качеството и да повишим и нивото на предсказуемост. А външното измерение, което е една от причините да съм тук пред вас, искам да коментирам предстоящия законодателен процес за регламента за търговски марки. Надяваме се, че ще има и преразглеждане на директивата за търговски марки, която е прията преди 20 години. Повече от 20 години. Сигурно е, знаете, че в момента Европейската комисия разглежда системата за функциониране на търговски марки в Европа поръчано изследване на, от Института Макс Планк и скоро бе е, публикувано то, което е много добре, защото има много подробно изследване е, на системата за функциониране на търговските марки, управлявана от Европейския съюз. Това е един от елементите, които комисията ще или ще трябва да отчете, когато реши какво да прави. Комисията има право да даде законодателни предложения и тя вероятно ще направи допълнителни консултации, за да изготви предстоящото предложение за системата за търговски марки. С влизането сила на Лисабонския договор и новата обикновена процедура, парламента ще има своята роля при определенето на новия законодателен текст и е, комисията Юри и нейния опит ще има голямо значение. Що се отнася до е, предстоящото законодателно предложение, считаме, че трябва да се съпазват следните принципи. Първо, е, единия характер на системата за търговски марки. Както казах, това е един от най-важните, едно от най-важните постижения на вътрешния пазар по отношение на интелектуалната собственост. Системата работи добре и носи полза на потребителите и е, за това резултата от законодателния процес трябва да даде едно подобрение на системата, но не и структурни изменения. Системата е, съществува удачно заедно с националните системи и това се обозначава в преамбюла и тази система трябва да се преразглежда е, в своята цялост. Е, всички законодателни текстове, които е, третират тази материя. Както казах, не е нужно да има революция. Най-добре да следваме подхода на еволюцията има ясно съгласие в момента, че системата за търговски марки работи добре. 50 хиляди компании и предприемачи я използват, за да запазят своите марки. И затова резултата от законодателния процес не трябва да бъде създаването на нова система, а подобряване, упростяване е, на е, съществуващата, за да е в полза на всички ползватели. За това трябва да се огледа и системата като цяло и да се обсъдят всички правни аспекти, аспекти които допринасят за подобряване на системата. Трябва да се е, засилят усилията за повишаване на ефективност, качественост и предсказуемост, е, особено свързано и с електронните комуникации. Трябва да има ясни потребления е, на указания за и срокове за регистрацията за заявленията, също и ясно излагане на различните режими, от които могат да се ползват потребителите. Също така трябва да се търси и правна сигурност за клиентите. Нека да, сме наясно, че законодателството не е единствения начин да се постигне това. Много неща може да се направят за подобряване на предсказуемостта на решенията вътрешно, като се инвестира в този процес. А законодателството, като например модернизиране на дефиницията на търговската марка и включване на резултатите от съдебната практика, ще донесат и повече яснота. Също така трябва да се пазим от външни натиск и несигурност, правна несигурност. Примерно използването на общностната търговска марка. Там има много интерес. Освен това, считаме, че политическия консенсус, който даде възможност системата да работи в миналото и да има единна регистрация, не бива да бъде преразглеждана или нарушавана. Това е и мнението на комисар Барние и на Европейския парламент е, от Комисията за вътрешния пазар, когато се дискутира темата през 2010. Комисар Бърние каза по тогава, че всяко ограничение на общностната търговска марка ще има сериозни последици в борбата с фалшификата и ще затрудни малките и средни предприятия. Господин Ленер, уважаеми господин председател, вашата подкрепа за общностния характер на търговската марка е много важен. Тези неща са важни, защото вие, както казахте, ние трябва да направим така, че всички програми подкрепят системата на търговските марки, а не я е, отслабват. Разбира се, нямаме, не би следвало само да се стремим да има регламент като законодателен текст. Трябва да се е, подсили подсили директивата за хармонизация, която бе предприета преди 22 години, за да сближи националното право с общностното. Трябва да е ясно, че системата на търговските марки е само една част от всички, цялата система на европейски търговски марки. И всеки анализ трябва да отчита цялата система, а не само да се занимава с системата търговски марки на Европейския съюз. Така че е, има нужда да се подобри правната рамка и на общностно ниво, и на национално ниво. И отчитаме, че комисията предлага да се ревизира съответното законодателство в пакет. Надяваме се, и настояваме тези текстове да бъдат прияти от комисията до края на тази година. Що се отнася до директивата за хармонизиране, това е действително един истински втори шанс. И като се има предвид колко бавно се движат нещата, може би за едно цяло поколение това е последния е, шанс. Смятаме, че конвергенцията е най-добрата политика. Е, в момента има 21 проекта, които е, облагодетстват е, потребителите, свързани с е, бази данни за търговски марки и дизайн. Във всички случаи трябва да продължим с хармонизирането на системата за търговските марки, за да има конвергенция между националните системи и тази на общностно ниво. Когато направим това, ще можем да постигнем и нашия мандат, който ни е даден от законодателя, именно да се създаде европейска система за търговски марки и дизайн, където избора на потребителите не се диктува от качеството на услугата, а единствено от стратегически бизнес решения. Уважаеми депутати, живеем в много интересно време и искам да ви уверя, че сме готови да поемем предизвикателствата, които се изправят пред нас. Обсъждаме и въпроса за ресурсите, които са ни необходими, за да можем да е, бъдем един истински партньор – и да се възползваме от всички альтернативи, които ни се предлагат. Убедени сме, че можем да разчитаме на вашата е, комисия да бъде справедлива и решителна и също да се е, подоставя предизвикателства, а също така и да застава зад е, всичко, което е най-добро за интелектуалната собственост в Европа и за вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това много обстойно встъпление. Нашата колежка Викстрем има първа думата. Благодаря. Благодаря на господин Кампинес за информацията, която бе много интересна и която бе много подробно представи дейността на службата в Аликанте. Мога да ви уверя, че ние в нашата комисия работим много целенасочено по въпросите за защита на правата върху интелектуалната собственост в ерата на цифровизацията – понякога стигаме и до различни становища. Имаме е, Съюз за иновации. Това е една много важна стъпка, е, за която си струва да поговорим по-дълго. Вие съвсем накратко я споменахте. Казахте, че законодателството не е единственият път, по който трябва да вървим. Какви са следващите предизвикателства? Най- големите предизвикателства, които виждате във връзка с дейността на ръководената у вас служба и които ние би трябвало да съблюдаваме според вас в нашите усилия за защита на търговските марки и дизайна в ерата на дигитализацията. Вие споменахте за това, че става дума за цифрови молби, и продукти. Как смятате, че можем да защитим по-добре, именно с оглед на широката цифровизация, търговските марки и дизайните? Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. От моя гледна точка има един принцип, който трябва да се съблюдава. Марката е много важен ориентир за потребителите. Потребителите взимат своето решение на основата на търговските марки. И затова, според мен, е много важно да имате предвид потребителите могат ли да се доверят на търговските марки на вътрешния пазар. Наистина ли се изпълнява всичко това, което марката обещава в крайна сметка на потребителя? Не става дума само за защитата на дадено предприятие в взаимоотношенията му с друго предприятие. Това естествено е много важен принцип, който трябва да се отчита. Но има и друг важен принцип. По отношение на дадена търговска марка, който трябва да се спазва, именно търговската марка на практика е обещание. И това обещание трябва да бъде спазено. Единствено защитата на едно предприятие в отношенията му с друго предприятие, спрямо друго предприятие, е твърде ограничен елемент от защитата на правата върху интелектуалната собственост, именно в условията, в които живеем на вътрешния пазар. Не е достатъчно само да защитим предприятията в тези случаи, а би трябвало да защитим и а, онези, от които на практика а, производителят на маркови стоки живее. Това са потребителите. Може да имаме прекрасна, отлична система от търговски марки, защитени марки, но въпреки всичко да отчитаме незадоволителни резултати на пазара, тъй като потребителите, да кажем, не се доверяват вече на защитените търговски марки. И затова аз бих поставила въпроса така. Как можем в по-голяма степен да е, се съобразим именно с този аспект? Хората вече са объркани, а те би трябвало да могат да се ориентират именно в системата на търговските марки. Това е, от моя гледна точка, един изключително важен аспект. Естествено и за употребата с търговски марки е много-много интересен въпрос. Ще ви помоля да ни кажете нещо повече по този въпрос. В някои държави се сблъскваме по-голяма степен с проблема, свързан с географския происход на защитената марка. Как в момента са регламентирани нещата и как в бъдеще ще се регламентират или би трябвало да се регламентират. Да, добре, става дума за обозначаване на происход на продукта, а марката е свързана и с всички тези въпроси няма други желащи да се изкажат, но аз имам въпрос. Вие говорихте за излишъци и за това, че службата в Аликанта не, са, не отговаря само за търговските марки, но е нещо като банка. Има ли някакви конкретни идеи в рамките на службата за това как могат да се използват е, максимално рационално тези излишъци. Господин Кампиниус, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам максимално добре да отговоря на двата въпроса, които ми бяха поставени. Според мен те повече или по-малко са взаимосвързани, тъй като визират доверието на потребителите към търговските марки. Съгласен съм с моето собствено становище и с вас, а именно смятам, че към хармонизацията може да се подходи на ниво законодателство. Но наред с законодателните мерки, особено в ерата на модерните технологии, трябва да хармонизираме тълкуването на нормативните рамки. Трябва да споделяме едни и същи инструменти в областта на информационните технологии. Така ще улесним и живота на гражданите. От особено голямо значение е действително законодателният процес, който предстои. Той ще е много важен за бъдещата работа на нашата служба. Но би било добре да използваме натрупания излишък, за който говори господин председателя, и да създадем фонд на стойност 50 милиона евро – този фонд ще се използва за хармонизиране на системите на информационни технологии, използвани от нашата служба и отделните национални служби. Така ще се хармонизират процедурите на международното регистриране на търговски марки, на регистрирането на национално ниво и на регистрирането на общностната търговска марка. 13 национални служби вече обвързаха своите бази данни с нашата база данни. Това е един много задоволителен резултат. До края на следващата година 25 национални служби ще обвържат системите си по този начин смятаме тези мерки да обхванат и областта на регистрирането на дизайн. Не малко хора смятат, че търговските марки са по-важни, но според мен дизайнът също е от голямо значение на територията на Европейския съюз. Ето защо работим по създаването на база данни и за регистрацията на дизайн. Как финансираме подобни мерки, не само по фонда за сътрудничество, от който се финансират 21 проекта в областта на информационните технологии. Можете да си представите колко е трудно да работим по тези проекти, наред с текущата си работа. Трябва да помислим как да хармонизираме практиките по тълкуване на законодателството, които се прилагат в отделните държави членки. Понякога немалко усилия се инвестират в изменения в законодателството, но когато се стигне до преговори е много трудно да се постигне общ подход към тълкуването на законодателните текстове. Вторият въпрос бе свързан с качеството, което стои за търговските марки. И ако ви разбрах правилно, очертахте два различни въпроса. Първо, Опитваме се да осигурим много високо ниво на закрила, както върху търговските марки, така и върху дизайна. Съвсем друг въпрос е дали компанията, дружеството регистрирало дадена търговска марка, наистина изпълнява обещанията дало на потребителите. Крайният отговор на този въпрос е, можем да получим на пазара. Ако продуктът отговаря на обещанието дадено от производителя, то това ще бъде възнаградено от пазара и обратното. Много важно е да не се допуска регистрирането на една и съща търговска марка за две различни дружества. Трябва също така да гарантираме, че търговската марка отговаря и на нормативните изисквания. Ако тя е описателна, то компанията не може да се ползва с монопол върху нея. Може да е на лице и генерична търговска марка. Както виждате, законодателят обръща внимание единствено на обхвата на монопола, с който може да се ползва компанията. Но по този начин той не може адекватно да отговори на въпроса, който вие ми поставихте. Не бива обаче да забравяме, че ние сме административен орган и като такъв трябва да прилагаме закона и да следим за неговото спазване. По въпроса поставен от председателя, Няколко стотин милиона евро. Това е размерът на излишъка, с който разполагаме. Няма да ви назова точната сума, освен ако не ми поставите конкретно този въпрос. Една част от тази сума е заделена за фонда за сътрудничество. В рамките на този фонд работим по конфликтите в областта на търговските марки. С останалата сума започнахме одитна процедура в редица области, в това число информационните технологии и цялостната ни инфраструктура. Както казах, трябва да упростим инфраструктурата в областта на информационните технологии. В резултат от всички тези мерки ще разработим стратегически план за следващите 5 години. Трябва да сме напълно наясно на какъв етап от развитието си се намираме в момента и как смятаме да се развиваме през следващите 5 години. За да можем да очертаем това, ще трябва да проведем индивидуални интервюта с всички наши служители, трябва да се обърнем също така и към националните служби. И стратегическият план, който ще разработим в края на процеса, ще бъде представен в края на април или, или съответно началото на май. Какво мога да споделя с вас още сега обаче? Отчаяно се нуждаем от упростяване на архитектурата в областта на информационните технологии. В хода на работата по заявленията разработихме много различни бази данни, много различни системи за информационни технологии, така че да бъдем максимално достъпни за бизнеса. Но така се получи една разпокъсаност на цялата система – така че ако направим промени в една част, това ще се отрази много неблагоприятно върху другите части от цялата структура. И тъй като системата не е интегрирана, много трудно ще ни бъде да установим къде точно е грешката. Говорихте за възлагането на услуги на външни изпълнители. Цялата ни структура в областта на информационните технологии е възложена на външни изпълнители. Трябва обаче да постигнем някакъв баланс, т.е. определени функции в тази област трябва да се поемат и в рамките на нашите структури. Защо? Защото на настоящия етап, ако искаме да направим някакви промени, трябва да се обърнем към външния изпълнител, към доставчика и да се договорим с него. А ако поемем някои функции на вътрешно ниво, ще ни бъде по-лесно, но за целта ще са ни необходими инвестиции. Не знам дали сте ни посещавали на място в Аликанте, онези, които са били там, знаят, че на място в централата работят 500 души, но има още допълнителен персонал, за който трябва да наемем допълнителна сграда. или по-точно наемали сме такава сграда в а, миналото, но сега трябва да а, всички служители да се помещават в една. Трябва да разширим сградата, с която вече разполагаме. За това също ще бъдат инвес... бъде инвестиран част от излишъка ни. И разбира се, една част от излишъка ще остане на сметки в европейски банки. Нещо, което в днешни времена не е толкова лоша идея. Председателят няма други въпроси. Благодаря сърдечно на господин Кампино. Сигурен съм, че и в бъдеще ще си сътрудничим. Не винаги имаме време да изпратим делегация до Аликанте, но надявам се, че още в рамките на този мандат ще успеем да ви посетим на място. Позволете ми сега да се върна на нашия дневен ред. Някои неща се пообъркаха, но сега бих обявил точка Господин Луис де Грандес е докладчик по становището по точка 9, а след това ще видим с какво ще можем да се справим. Освен това, господин Берлингуер е, попита дали ще се спрем и на темата е, договорно право за днес преди обяд. Не, според мен няма да успеем, тъй като става дума за една много по-обширна тема. Ще отложим дискусията за следващото заседание. Междувременно ще поговорим с докладчиците в Сянка е, във връзка с измененията, които се обсъждат. И така, следващият път е, вече ще включим точката на централно място в дневния ред и ще й отделим необходимото внимание. Освен това, точка 37, която от моя гледна точка в момента не е, е толкова спешна, така че това е становище. Докладчик е госпожа Де Оденберг, Герингер Де Оденберг. Доклада Лолис също се отлага и становището на госпожа Герингер Де Оденберг се отлага. Така че сега ще чуем господин Луиска Деграндес. Грандес. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Смятам, че бихме могли да приключим с работата по това досие в рамките на е, установения срок. Трябваше много бързо да подготвя становището в много кратък срок. Това бе наистина голямо предизвикателство. Тъй като изобщо сроковете са много кратки, аз бих искал все пак да удължим малко срока за внасяне на изменения, за да можем да отдадем необходимото внимание на темата. Става дума за предложение на комисията във връзка с постигнатото в областта на борбата срещу тероризма и предизвикателствата за бъдещето. Европейския съюз е определил това като много важна цел, втора цел в своята е, програма. Важно е да намерим необходимите инструменти и методи за борба с инструмента. През 2008 година бяха извършени изменения на рамковото решение от 2002 година като през 2008 година бяха внесени изменения във връзка с борбата срещу тероризма в интернет. Естествено, че трябваше да се защитат и възможностите за свобода на изразяването в интернет, така че това навлиза в ресора на комисия Либе но а, при всички положения е необходимо да се изготви и анализ и едно подробно проучване на терористичните актове и действия в миналото. Там, където в договора за Европейския съюз в член 2 се споменават всички основни права, естествено е, е, става дума за права, които са свързани и с това е, свободно изразяване на мнения. Но когато говорим за борба срещу тероризма, трябва да имаме предвид, че това е в защита на живота и на всичко това, което сме постигнали. Така че това също е една изключително важна цел, но става дума най-вече за превенция, за защита, а също и за преследване, наказателно преследване и отговорите, които ще дадем на тази заплаха. Първо ще се спра на превенцията. Тук трябва да анализираме правните актове, които са в основата на е, всичко това, което можем да предприемем. 2002 е, година има прието рамково е, решение, след това то е променено през 2008. Въпросът е как се прилага това рамково решение. Трябва да помислим за едно 100% прилагане и също времено да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 радикален е станал той в сравнение с 2008 година. И така, защита на лицата и на инфраструктурата. Тук става дума за борба срещу тероризма, която е свързана с разпространението на новите технологии. Това е сравнително ново. Аспектът тероризъм все още представлява, така да се каже, едно странично или крайно е, явление някъде на ръба на вниманието на националните държави, но е, има различни видове на тероризъм. Естествено, че ние приехме редица мерки за безопасност, свързани с е, ограничаването на, на течностите, е, с е, скенери от ново поколение полетищата и така нататък. Но на нас ни е необходима интегрална система за защита, в която да свържем е, силите и възможностите на всички, които имат отношение по темата, за да постигнем една ефективна политика на сигурност, политика на безопасност. Следващият момент е свързан с сътрудничеството в областта на полицията и съдебните органи. Това е много важна политика по отношение на борбата срещу тероризма. Европейската политика за защита на данните и най-вече защита на личните данни на пасажирите, на пътниците, все още се нуждае от актуализация. Трябва да кажа, че от гледна точка на моята страна това е най-важният момент в контекста на разглежданата тема. Става дума най-вече за защита на жертвите от тероризъм. Имаме вече доклад подготвен по този въпрос. Много често именно правата за защита на жертвите от терористични актове се забравят или не намират необходимото място. Много се надявам, че е, с измененията, които ще се внесат, е, ще уравновесим нещата. Естествено, че е, борбата срещу тероризма се засяга всички нас, всички наши държави, всички, цялото население на Европа защитата срещу терористични актове, защитата на безопасността е едно много широко понятие. Сферата е огромна и стига до е, отпадъците от различен характер. Аз съм абсолютно сигурен, че ще намерим основа за съгласие, тъй като по отношение на тази глобална опасност ние нямаме е, идеологически или политически различия. Софи Ван Велт, като докладчик по темата. М- споменава и това, е, че става дума за ислямски е, тероризъм. А, аз смятам, че това е некоректно понятие. Става дума за тероризма на джихад. В никакъв случай не бива да допускаме е, дискредитация на исляма. Не, трябва да конкретизираме именно тези кръгове и тези лица в някои ислямски страни, които представляват терористична заплаха. Естествено, че ние поставяме изисквания от гледна точка на нашите представи за демокрация към определени страни, но а, не бива да забравяме и спецификата на тяхната култура. И още нещо, господин председател. Тревожа се от това, че в рамките на Комисията Либе, която трябва да защитава правата на човека, което е също и наша основна цел, по една точка се използват формулировки, които не отговарят на принципите за доказателствената тежест, които сме приели за валидни. Не може е, да се допуска при е, борбата срещу тероризма е, възможност за така да се каже, прехвърляне или обръщане на доказателствената тежест. Не, тук естествено и предположенията, и най-малките съмнения е, биха могли да дадат основание за е, определени действия в държавите членки. Терористите лъжат, терористите подвеждат, е, терористите очернят обстоятелствата и начина на живот в дадена държава член. И това трябва да си има предвид. Естествено, че ние е, трябва да държим за една ефективна борба срещу тероризма, без в никакъв случай да поставяме под въпрос е, правата на човека. Онези, които трябва да са в центъра на вниманието и които трябва да носят е, и наказателната отговорност са терористите, а не държавите, които преследват техните действия. Благодаря ви. Госпожа Лихтенбергер има думата. Е, благодаря. Е, мисля, че по начина, по който се борим срещу тероризма, показваме каква е степента на демокрация. Колкото повече в името на общността и на общото благо, ограничаваме свободата, колкото повече подбираме определени средства за борба срещу тероризма, толкова повече се приближаваме към целта на тероризма, а именно общество, в което няма свобода. И така ние трябва да търсим едно е, равновесие между гражданските права и свободи, между правата на човека и е, защитата от терористична заплаха. Въпросът обаче опира до това как ще постигнем това равновесие. Много често, чрез е, масов скрининг, така да се каже, е, се опитваме да се предпазим, но това вече ми се струва, че е, така, опоручава малко методите. Ние би трябвало съвсем целенасочно, е, целенасочено да провеждаме проверките, да провеждаме този е, скрининг. Когато навсякъде инсталирате камери за наблюдение, аз е, се съмнявам, че можете да постигнете така бързо е, целта, която сте си поставили. И би трябвало да поставим на оценка и средствата, с които е, желаем да е, постигнем успехи в тази борба. В е, никакъв случай е, не бива да игнорираме и факта, че е, редица изследвания и проучвания показват, че всъщност именно целенасоченото наблюдение, целенасочените проверки водят е, до добри резултати, а не масовото наблюдение. В никакъв случай не бива да е, объркваме нещата. Гражданските свободи, е, правата на човека са качеството, което ние желаем да защитим. А когато говорим за масови проверки, е, вече опираме е, до границите, за да не кажа, че ги надскачаме. Защото ги провеждаме тези средства твърде масово и засягаме и интересите и правата на много граждани. В държавите членки има различни стратегии, подхожда се по различен начин, така че ние не бихме могли да постигнем един единен подход. Има различни подходи. В някои държави наистина има, така да се каже, разпоредба е, и наказателен състав е, във връзка с е, действията на мафията с престъпни групи или групировки с но когато е, оформите текста по един определен начин, е, вие можете под е, понятието престъпна група да включите и студентските протести, да кажем. Това не било да се допуска. Що се отнася до Свифт? е, нещо, което вие сте приели тук. Е, при предишния мандат е, и легислатурен период на парламента, трябва да установим за съжаление, че действието на вашите решения е, на практика липсва. И освен това, трябва много добре да ограничим е, така, и да очертаем понятието тероризъм. Е, и а, да го разграничим, да кажем, от друг вид престъпления. Когато става дума за серийни убийства, много често нещата се объркват. Понякога при тези серийни убийства са замесени идеологически елементи, а, които биха могли да подведят, подведат и да ни накарат да мислим, да кажем, че това става дума за тероризъм, ако понятията не са разграничени добре. Понякога създаваме едни дифузни правни понятия, които в крайна сметка не ни дават възможност да действаме достатъчно ефективно и целенасочено. Естествено, че когато търсим един общ път, правим компромиси по отношение на терминологията и на понятията, които използваме, но въпросът според мен е да помислим възможно ли е наистина да очертаем и да постигнем един а, общностен, един общ подход. И освен това би трябвало да очертаем много добре принципните моменти. И според мен не става дума а, за това дали сме да, а, за или против а, терора като такъв, ние всъщност би трябвало да вземем отношение по средствата, които се използват в рамките на борбата срещу тероризма, инструментите от гледна точка на тяхната ефективност. Не знае дали е, в немския превод е, това бе предадено съвсем точно. Вие е, за ислямски тероризъм ли говорихте или за ислямистки тероризъм. Е, има разлика, поне на немски, между тези две понятия. Така и така, според мен, би трябвало да е, се застраховаме от едни подобни опасни твърдения, че тероризма може да дойде само от е, е, тази страна, така да се каже, от, този посока, от тази посока, но дали става дума за ислям или за ислямизъм, това е, е съществена разлика и може би ние двамата би трябвало да оточним какво точно имате предвид и вече да се помисли за точното адекватно превеждане на тези думи. Още нещо мисля, че си струва да бъде отчетено. В държавите членки трябва да се предприемат много-много активни действия. Там има естествено много големи различия на национално равнище. Има различни правни традиции, има различни е, е, различен исторически опит, но и предизвикателствата се възприемат по различен начин, а и проблемите са от различна степен. Така бих казала, че в немскоязичния свят като че ли проблемите се разглеждат малко по-различно, отколкото в други страни. Госпожа Лихтенбергер направи много подробно изложение. Не искам да повтарям казаното от нея, тъй като в много голяма степен съм съгласна. Ще се спра върху нещо, което спомена докладчикът в изложението си. Не знам дали се дължи на превода. Вие опоменахте, че трябва веднъж за винаги да изкореним тероризма. Не мисля, че това е възможно. Не бива също така да отричаме, че при мерките срещу тероризма са били прилагани и методи като изтезание, например. Що се отнася до системата SWIFT, то не мисля, че постигнатият компромис ще доведе до успешен край, така както се надявахме в началото. Мисля, че парламентът бе подведен. Основната ни цел е да ограничим прилагането на крайни мерки в борбата с тероризма. Във връзка с това са много важни мерките визирани от Комисията по граждански свободи. В качеството си на нотариус в миналото се сблъсквах с много честите изменения в директивата за изпирането на пари, например. Тези изменения доведоха единствено до увеличаване на административния товар, но не и до разкриването на терористични деяния. Никой не би допуснал, че Осама Бен Ладен, например, ще влезе при някой нотариус и ще се ще разкрие самоличността си. Какво искам да кажа? През изминалите години бяха предприяти мерки, които не доведоха до конкретни практически резултати. Що се отнася до проверките на летищата, например, мисля, че трябва да приемем системата Израел, тъй като тя ограничава тези проверки единствено до случаи, в които е на лице конкретно подозрение. Тоест избягват се масовите проверки на невинни лица. По този начин се спестяват и средства. Трябва, според мен, да последваме примера на Израел, една държава, която има солиден опит в областта на борбата с тероризма, вместо да приемаме неефективни мерки, които да доведат само до увеличаване на разходите. Председателят благодаря колегата Маси. Благодаря. Извинете, господин председател, наложи ми се да изляза по медицински причини, но ето, пак съм тук. Искам да подкрепя становището от е, нашия, на нашия приятел Луис де Грандес. Е, не става дума само за нюанси, за неразбиране. Трябва съвсем да сме наясно. Става дума за основни неща – и е, нюансите, които се предлагат е, в това становище, трябва да бъдат прияти от нашата комисия, от всички останали комисии в парламента, защото смятам, че неговия принос в този момент е изключително важен. Вчера е, колегата каза, че аз съм като Дон Кихот, който се е, е, бие в една романтична битка. Не знам дали вчера аз бях в ролята на Дон Кихот, но днес съм щита. Днес съм Санчо Панта зад господин Грандес и го подкрепям в неговото становище. И не мисля че става дума само за отделни случаи. Е, говорим в момента за испанската политика. Е, и е, в Испания посредством общностната политика успяваме да се справим с тероризма. Но тази борба трябва да продължава. Има случаи на пране на пари от терористите и благодарение на сътрудничеството между Испания, Италия и Франция вече стигаме до края на тунела, който ни заливаше. Така че не става дума само за нюанси и за подробности. Аз съм защитавал много хора в моя професионален живот. Защитавал съм и терористи дори, но е време вече да започнем борба, както каза господин Деграндес. Да дадем накрая думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря първо на колегата Масип за подкрепата, която изрази. Високо оценявам тази подкрепа. Още повече, че колегата е, е от друга политическа група. Още повече ценя хубавите думи, които каза. И трябва да го уверя, че го уважавам. Той е човек, е, който винаги се е застъпвал за свободата и правата на човека. Но госпожата и госпожа Лихтенбергер също казаха изключително важни неща от моя гледна точка. Какво мога да добавя? Тероризмът е свързан естествено с определена култура и би трябвало да диференцираме нещата, но същевременно тероризмът е глобален проблем. бихме могли да разграничаваме най-вече по мотивите, които водят до терористични актове. Е, нещата зависят в крайна сметка и от целите, които терористите си поставят, които за тях са изключително важни Възможно е да са сепаратисти и да се застъпват за определени идеи по линията на сепаратизма. Възможно е да преследват някакви други цели. Но в начина по който се извършва действието, е, изнудване, е, шантаж, е, използване на сила и така нататък, тогава няма никакво значение къде се извършва терористичния акт и от кого борбата срещу тероризма е свързана с една обща цел за цяла Европа. И аз съм абсолютно съгласен с това, което бе казано, че ние трябва да взимаме решение по отношение на средствата, да, възможно е някои държави членки да преминават граници, които са си поставили други държави членки. Въпросът е да няма обръщане на доказателствената тежест. Ето, ефективната борба срещу тероризма като цяло е нашата цел. Но най-общото понятие тероризъм и терористи е, се различават като понятия и борбата срещу тероризма или действията срещу терорист също се различават. Става дума за това от е, е гледна точка на правовата държава да се борим срещу тероризма и естествено да наказваме онези, които можем да подведем под отговорност като извършители на терористични актове и да ги осъдим. Това е същественият момент. Става дума за това най-вече да проверим каква е задачата, която ние трябва да изпълним. Ние трябва да създадем основата и да наблюдаваме най-вече за това как се създава правната основа за една ефективна борба срещу тероризма. А, госпожо Лихтенбергер, въпроса за ислямизма не е преводаческа грешка. Няма значение дали говорим за ислямски или ислямистки тероризъм. Ако говорим за ислям, да, става дума за религия. Но когато а, говорим за тероризма, имаме предвид всъщност радикалните проявления на ислямизма, това е джихадизма, според мен. Става дума именно за радикални крайни течения в рамките на ислямската общност. Но е, сепаратистския тероризъм е по-различен от исламистския тероризъм, ако така желаете. Въпросът обаче е не дали ще го наречем сепаратистски или исламистски. Въпросът е какви средства използват терористите, които извършват е, терористичните актове и а, е, какви средства ще използваме ние. Те дискредитират правовата държава и обвиняват държавите, че са корумпирани, че ги измъчват, че ги подлагат на изтезания и така нататък. Да, това е най-общо. Аз пресъздавам техните аргументи. Но тук, е, ако говорим на езика на юристите, естествено по друг начин ще изразя всичко това, което тук що казах. При всички положения е, няма различия между нас. Вашите е, принципи, вашата ценностна система се споделя изцяло и така благодаря ви много. Господин докладчик, казва председателят, 28.3 е, е предложената дата за край, е, крайен срок за внасяне на измененията. Добре, тогава да а, приключим по този начин сутрешното заседание и след обед ще се видим. А, тук е студено, да, и на мен ми направи впечатление, че залата е студена. И така в 15 часа отново ще продължим. Благодаря ви.